Може ли колегите от социалистите, ако обичате да влезете, Констанца, виждам, че отново сте на тема шампанско. Uh, uh, Може ли да започнем заседанието? Остават още страници за гласуване. Искам да ви напомня, че гласуваме първо при, приложение 324 страница. 1808. Um, I would like to apologize to the interpreters that I probably use uh, change the way. Моля преводачите да ме извинят, но аз по различен начин произнасям отделните числа и цифри. Какво гласувате ли вече? За? Разбирам защо. Но това не ми помага. Моля да гласуваме. 1808. Гласувайте, моля. За, против, не ми помогна, Елизабет, че сте готова. И така, ИТРЕ 112 е, е, за, против, въздържали се, пада. ИТРЕ 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. Моля да ме извините. Първа част гласувахме. Надявам се, че това е ясно. Сега ще гласуваме втората част и 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега, трета част и 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвъртата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Пета част Итре 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. Итре 114 за, против, въздържали се, приема се. Итре 115 за, против, въздържали се, приема се. 18-11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осем пада. А не, оттеглено е. Добре, 18-10. Гласуваме 1809. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-10 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 18-15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-14 за, против, въздържали се, приема се. 18-16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 55, първа час. За, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 54, първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18-18 за. It falls. 18-18 пада. Envy 54. Гласувам Envy 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 55, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Код 17, първа част, за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-20. Един момент. Моля да гласуваме 18-20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 17, втора част. Пада. 18-21. Пада. Култ 17. Също пада. Тран 37. За против, въздържали се, отхвърля се. 18.22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 39 втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 41. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18.24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18.25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18.26 да почакаме. Пада. Също и 18.27 пада. 28. 29 също. Гласуваме Employment 217. За, против, въздържали се, приема се. 18.30. Гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 18. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18.31. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18.32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18.33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18.34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18.35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18.36 за, против, въздържали се, приема се. Employment 223 за, против, въздържали се, приема се. 18.37 за, против, въздържали се, приема се. Култ 19 за, против, не поправя се председателът момент да проверим. Пада. Продължаваме с 166. За, против, въздържали се, приема се. 18.38 пада. 18.39 пада. И МПОМа 225 пада. Гласуваме 18.40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18.41 за, против, въздържали се, приема се. 18.42 за, против, въздържали се, приема се. 18.43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18.44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment и 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18.45 пада, 18.46 също, както и 18.47. Гласуваме 18.48. За, против, въздържали се, отхвърля се. Employment. 227. За, против, въздържали се, приема се. 18. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1850 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 230 за, против, въздържали се, приема се. 1852 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18.51 за, против, въздържали се, приема се. Емплоема 231 пада. 18.53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18.54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80.55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1856 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не. Да, 1857 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 234 за, против, въздържали се, приема се. 1858 за, против, въздържали се, приема се. 235 опада. Гласуваме 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1859 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1861 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1860 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1862 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1863 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1864 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емплоема 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1865 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емплоема 240 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, приема се. 1866 пада. Емплоема 241 ще гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. 1867 за, против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, приема се. 1868 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1869 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отново ще повторим. Благодаря, че ме контролирате. 1869 за, против въздържали се, приема се. 1870 за, против въздържали се, отхвърля се. Employment 242. Моля, гласувайте за. Това е четвърто приложение. 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1871 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 243. Не. Employment 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1872 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1873 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1874 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1875 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1876 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 316 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. Агри 58 за, против, въздържали се, приема се. Агри 59 за, против, въздържали се, приема се. 1877 за, против, въздържали се, приема се. И с това приключваме гласуването по тази част от документа. Сега се обръща към вас. Ясно да разберем за какво гласуваме. Даваме мандат на преговарящия екип. Това гласуваме. Никой не е против. Sorry, I, I'm sorry. I just. I... Sorry? Could we можем ли да гласуваме за какво? За мандата ли? Аз точно това казах. Трябва да избегнем двойното гласуване. No, so I, is... Въпросът ми към вас е, приемате ли да гласуваме а, преговарящия екип да започне преговорите с съвета? Много моля, вдигнете ръка. I understand that we, uh, that we have this accept... Разбирам, че го възприемаме като мандат. If you, if you have no problems with this, we can have vote. yeah. Ако мислите, че няма проблем, разбира се, ако искате и да гласуваме, може да, откриваме. Режим на електронно гласуване гласуваме, за да приемем онова, по което сме съгласни. А именно, вече казах, това е мандат за откриване на процеса на преговорите. Не всички са гласували. Виждам, че някои колеги са излезли от залата. Край на гласуването. 34 са за това да бъде мандат за стартиране на преговорите, т.е. голямо мнозинство има за преговарящите. Има и още един въпрос. който искам да ви задам. Създаването на екипа за преговори. Комисията трябва да одобри и това. Предлагам екипът за преговаряне за този регламент да бъде съставен от председателя. Това е мое задължение, докладчиците и също така колегата от Employment, както и докладчиците в Сянка, които са работили по тези изменения от политическите групи. Бих желала да получа вашето съгласие. Така че съгласни ли сте преговарящия екип да се състои от тези лица? Да, благодаря. С това приключваме. Да, знае, че искахте думата. След тази огромна дейност искам да благодаря на всички, за тяхното участие и за търпението им. С двамата с Констанца сме наясно с това, че има много притеснение за това дали ще бъдат постигнати най-добрите резултати. Възоснова на този мандат ние ще преговаряме тази сутрин изслушахме кипърското председателство. Разбрахме, че те са готови да започнат работа максимално бързо. През последната година ние изградихме една традиция да предоставяме информация всеки месец. Искам да благодаря на служителите, защото работата беше огромна. Онези, които се колебаят, искам да ги уверя, че няма да ги разочароваме, що се отнася до нашата отвореност. Ние искаме да постигнем балансиран мандат да започнем преговори. Много е хубаво да критикуваме съвета, но най-добрият начин е да преговаряме въз основа на разпоредбите на договора. Благодаря ви. Благодаря много. Uh, uh, Някои се радват, но ни предстои още много работа. Следващата точка е гласуване на доклада на Ян Обрихт за Европейския фонд за регионално развитие. По-малък доклад, но също е обемен. Започваме с компромис едно. За. Благодаря. Приема се. 119 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега на седма страница 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се. Да проверим 30, 131 изменение. Гласувайте. Е един а, заместник от ЕНП в повече. Бихте ли си извадили картата? Отхвърля се. 130 за, против, въздържали се. Мисля, че мнозинството е същото, но нека да установим със сигурност. Гласувайте 130 изменение. It goes very slowly, but we close the vote, I think, because there's no... And it is rejected. Край на гласуването отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 10-та страница, 144-то изменение. За, против, Въздържали се. Отхвърля се. 145 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 146 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 148 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за. Кой е за девето изменение? Против, въздържали се, приема се. 149 за. Против. 149 измерение да проверим. Край на гласуването. Приема се. 150 за. Извинявайте, 150. Сега преминаваме към трети компромис. Не ми помагайте. За, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 против, да проверим. Един социалист повече. Отхвърля се. 163 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 165 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 167 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 169 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 184 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се. Може ли да проверим 187 изменение? А, извинявайте, пада. Исках да проверя дали спите. 189 пада. Тогава 89-то изменение. 189 за. Против, въздържали се. Против. Въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, да проверим 195-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3.16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Двеста и второ изменение за, против, Двеста и второ изменение. Двеста и трето пада. за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 18 и 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 209. 227. Има такова предпочитание. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 228. За. Против. Проверяваме 222 изменение. Моля гласувайте. 228. Край на гласуването. Отхвърля се. 229 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема с Мая. Компромис Компромис 21. За, против, въздържали се, приема се. Сега, 15-то измерение. За. Кой е против? Мисля, че трябва да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 239 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 240 гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис за, против, мисля, че се приема. Ако социалистите не искат да правим проверка, няма да я правим. Сега преминаваме към девети компромис. Там има две части. Гласуваме първата част. Кой е за първата част? Кой е против? Проверяваме първа част на девети компромис. Има нещо, което не разбирам. Оттегляме първата част, гласуваме само втората част. Кой е за? Девети компромис, втора част. Това гласуваме.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 Попитах за втора част, но видях, че сме го приели. И сега втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част се приема. Казаха ми, че трябва да отидем на 300 страница на 272 второ изменение. Изменение на господин Соник. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 11 компромис на следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме на 34-та страница, изменение 292. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 в две части. Гласуваме първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 300 на страница 36. И така, изменение 300. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 12... Компромис 12А. За, против, въздържали се, приема се. And which amendment? Amendment 317. So now we go to 317, which is on... 317-то изменение на 38 страница. Това ще гласуваме сега. За, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против. Трябва да проверим. Отхвърля се. 318 за. Против. Проверяваме 318 изменение. Отхвърля се. Сега гласуваме 11-то измерение на бюджетната комисия. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме 330 изменение. Кой е за? На 39-та страница. Можем да го, да го гласуваме. 320 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Триста и триста изменение. За. Против, въздържали се, приема се. 331. За, против, въздържали се, приема се. 333 за, против, въздържали се, подхвърля се. 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. 334 трябва да гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 335 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 42 страница. 27 пада. Гласуваме 356 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 357 за, против, проверяваме 357 изменение. Отхвърля се. 29 итре. За, против, въздържали се, отхвърля се. 21. За, против, въздържали се, приема се. Това означава, че отиваме към 300 изменение на ИТРЕ. За, против, въздържали се, отхвърля се. 361. За, против, въздържали се, отхвърля се. 368 Така, ИТРЕ 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 370 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 на ИТРЕ за, против, въздържали се, отхвърля се. 372 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисът се приема и ако кажа, че се отхвърлил, трябва да ме е, поправите. 34 не го гласувам. 380 за, против, въздържали се, приема се. 308 пада. 35 и 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 383 за, против, да проверим. 382 изменение. Ламбер, ако беше по-позитивен, щеше да е по-лесно. Създаваш объркване и аз всеки път трябва да проверявам. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към 386-то изменение. Гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към Към 397 изменение на 46-та страница. Намерихте ли го? Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 398 за, против, въздържали се, отхвърля се. 399 за, против, въздържали се, отхвърля се. 402 за, против, въздържали се, отхвърля се. 401 за, против, въздържали се, отхвърля се. 405 Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 406 403 за, против, въздържали се, приема се. Седемнайсти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 408 за, против, въздържали се, отхвърля се. 409 412 за, против, въздържали се, приема се. 415 за, против, въздържали се. Да проверим. Край на гласуването отхвърля се. 28 изменение на транспортната комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. 39. Итре за, против, въздържали се, отхвърля се. 430 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. За, против, въздържали се. 416 in favor. Да проверим 416 то изменение. We close the vote and it's rejected. Край на гласуването отхвърля се. 431 изменение за. Има много хора, които не гласуват. За, против. Отхвърля се. 421 за, против, въздържали се, отхвърля се. 417 за, против, въздържали се, приема се. 418 за, против, въздържали се, приема се. 419 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 черта 45 на ИТРЕ за, против, въздържали се, отхвърля се. 424 за, против, въздържали се, отхвърля се. 428 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 итре за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 на итре за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 на итре за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 тран за, против, въздържали се, отхвърля се. 437 сега. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 439 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 438 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим, за да съм сигурна. Проверяваме 438 изменение. Отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, отхвърля се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме на 54-та страница, 447 измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-та страница. А, извинявайте, 55-та страница. Гласуваме 19-ти компромис за против, въздържали се, приема се. 458 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега на 57 страница 460 и. Второ изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 462 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 компромис за, против, въздържали се, приема се. Оказва се, че отиваме на 62 страница, 480 изменение. за, против, въздържали се, отхвърля се. 482 за, против, въздържали се, отхвърля се. 483 за, против, въздържали се, отхвърля се. 485 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 на Енви за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, мисля, че се отхвърля. Но можем да проверим. Имаме време. Край на гласуването отхвърля се. Сега преминаваме към 488 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 49 титра за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 се отхвърля. 51 за, против, въздържали се, отхвърля. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 495 изменение за, против, въздържали се, приема се. 498 за, против, въздържали се, приема се. 498 за, против, въздържали се, отхвърля се. 499 за, против. Проверяваме 499 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 500 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18. Енви за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28. 29. Извинявайте. За. Против. Въздържали се. Приема се. 507. Гласуваме го за. Против. Да проверим. Отхвърля се. 508 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 на Енви за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 514 за, против, въздържали се, приема се. Искате да гласуваме отново 514 измерение. Добре, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Аз от тук виждам кой не гласува и кой гласува противно на указанията от ръководителя. 517. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 519 пада. Преминаваме към 520 изменение. На 67 страница за, против, въздържали се, отхвърля се. 521 за, против. Мисля, че се приема. Да проверим. Добре. Отхвърля се. Сега NV24 за против. Проверяваме.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 524 за, против, въздържали се, приема се. 525. А, пада, извинявайте. Не, гласуваме го. Гласуваме 524-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Сега премин... гласуваме 533-то изменение. Гласуваме 533-то измерение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Отхвърля се. Колеги, преминаваме към 70-та страница и 535-то изменение. На господин Буштинаро. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 539 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега имаме разделно гласуване. Нека да гласуваме първата част на 539 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за. Втората част на 539. Отхвърля се. 540. За, против. Да проверим. 540 изменение. Yeah, yeah, yeah, We, close. It's adopted. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към страница 72, 553 изменение в две части. Първа част за, против, Отхвърля се. Трябва да проверим. Никак не е ясно какво става. Регистрирани са 47 карти, но гласува 41 човека. Отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 554 за, против, въздържали се, отхвърля се. 555 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 тран за, против, въздържали се, Отхвърля се. Да, променим 30, да проверим 37. Отхвърля се. 556 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 559 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 компромис за, против, въздържали се, приема се. 76. Преминаваме към страница 76 а, и Гласуваме 41-во изменение на Транспортната комисия. След изменението на господин Соник. А, номерацията на страниците е различна. Кой е за? Кой е за 41-во изменение? Против. Още един път, ако обичате. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 27. За, против, въздържали се, приема се. 35. За, против, въздържали се, приема се. 576. Разделно гласуване. Първа част. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. За против, въздържали се, приема се. 578 за, против, въздържали се, приема се. 579 за, против, въздържали се, приема се. Петстотин на следващата страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. 592 за. Против. Въздържали се. Приема се. Петстотин изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. Извинявайте, в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Същото въжи за 588. Кой е за първа част? За. Против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 45, две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. 589 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 593 за, против, въздържали се, отхвърля се. 596 за, против, въздържали се, отхвърля се. 591 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. От политическа гледна точка не е разумно, но какво да направя след като искате, трябва да го направя. Все още има гласували. Отхвърля се. 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И след това 40. Не. Пада. Преминаваме към 37-мо изменение. За, против, въздържали се, приема се. 601 за, против, въздържали се, отхвърля се. 602 за, против. Шестотин едно беше отхвърлено. Приехме 37 и след това 601 до 611 обхванати. В 600 и... Ние трябва да гласуваме 602 изменение. Още един път. Ако Ян каже, пак ще гласуваме 62 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Сега 603 изменение. За. Сега 604 изменение. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 606. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 600. 607 за, против, възражали се, отхвърля се. 608 за, против, възражали се, отхвърля се. 610 за, против, възражали се, отхвърля се. 611 за, против, възражали се, отхвърля се. 612 за, против, възражали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 614 за, за, против, въздържали се, приема се. 615 за, против, въздържали се, отхвърля се. 616 за, против, въздържали се, приема се. 621 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 621 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега отиваме на 39 за, против, въздържали се. Приема се 626 за, против въздържали се, приема се. 627 за, против въздържали се, приема се. 629 за. Гласуваме моето изменение 629. Искам да ви кажа, че това изменение дава възможност на лицата без покрив да могат да ползват помощите по ФЕДЕР. Аз съм докладчик за Европейската стратегия за лицата без покрив и това може да даде началото на стратегия. Призовавам колегите да гласуват да. Ян, искаш ли да коментираш? Не, гласуваме. 629. Гласуваме за. Против. Въздържали се. От... Съжалявам. Отхвърля се. 630 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 621 за. Против. Въздържали се. Приема се. 632 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 633 за, против, въздържали се, отхвърля се. 634 за, против, въздържали се, отхвърля се. Го проверяваме 634. Отхвърля се. Доста е неприятно, бих казала. Шестотин за. Против въздържали се. Отхвърля се. 636. За, против, въздържали се, приема се. Четиресто изменение. За, против, въздържали се, приема се. Шест 648 изменение. 642 за. За, против, въздържали се, приема се. 648 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 656 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Четиридесет и едно. За, против, въздържали се, приема се. 659 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме втората част на 659 изменение. Отхвърля се. втората част. Пе, страница 88, 60 на Итре. За, против, въздържали се, отхвърля се, 61 за, против, въздържали се, отхвърля се, 62 за, против, въздържали се, отхвърля се, 63 за, против, въздържали се, отхвърля се, 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Тъй като гласувахме 42 с да, а анексите падат.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 103 страница, 9 член. Седемдесет и седмо изменение. Трябва да гласуваме 50-то изменение на Тран. Осемдесет страница, 50-то изменение на Тран. Гласувайте на 89-та страница, 6 ти член. Параграф 1. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Седемдесет и седмо изменение. При мен е на 103-та страница. Да проверим какво мисли Яна Обрихт. Vote on 28 amendment. It's a minus. It's page 91. It's NV 28, you mean? Имате предвид изменение 28 на НВ. Ян, би ли ни казал какво да гласуваме? Преди изменение 29 трябва да гласуваме 50 на Тран 28 на ИТРЕ. Готови ли сте? 28 тран за. Също става дума за Енви, а не за Тран. За, против, въздържали се, отхвърля се. 67 Итре. Доколкото разбирам, за против, въздържали се, при... отхвърля се. Сега може ли гласуваме вече 77 изменение? И изменение внесено от Итре, може ли да го гласуваме? За, против, въздържали се, отхвърля се. 738 за, против, въздържали се, отхвърля се. 739 за, против, въздържали се, отхвърля се. 740 за, против, въздържали се, приема се. 78 и 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7, 4, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 746 за, против, въздържали се, отхвърля се. 747 за, против, въздържали се, отхвърля се. 748 за, против, въздържали се, отхвърля се. 750 за, против, въздържали се, отхвърля се. 751 за, против, въздържали се, отхвърля 752 за, против, въздържали се, отхвърля се. 753 за. Проверяваме 752. Check your colleagues. The vote is open. Гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. 753 за, против, въздържали се, отхвърля се. 754 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 на Транспортната комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. 755 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. 756 за, против, въздържали се, отхвърля се. 757 за, против, въздържали се, отхвърля се. 757 за, против, въздържали се, отхвърля се. 759 за, против, въздържали се, отхвърля се. 760 за, против, въздържали се, отхвърля се. 761 за, против, въздържали се, отхвърля се. 763 за против въздържали се отхвърля се 764 за против въздържали се отхвърля се 766 за против въздържали се приема се Тран 59 за против въздържали се отхвърля се 771 за, против, въздържали се, отхвърля се. 772 за, против, въздържали се, отхвърля се. 773 за, против, въздържали се, отхвърля се. 775 за, против, въздържали се, отхвърля се. 776 за, против, въздържали се, отхвърля се. 777 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. 779 за, против, въздържали се, отхвърля. 782 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. 787 за, против, въздържали се, отхвърля се. 788 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 56. 790, извинявайте, за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърли се. 56 за, против, въздържали се, приема се. и колеги, остават още два въпроса. След първото гласуване трябва да постигнем съгласие по две неща. Онова, което гласувахме, съгласни ли сме това да стане мандат за преговор с съвета и комисията? Съгласни ли сте това да бъде а, прието като мандат? Електронно гласуване. Добре, няма проблем. Гласувайте. Приема се. Вторият въпрос е дали за екипа за преговорите да подходим като при предишното гласуване. Докладчик, докладчик в сянка и заместник, съгласни ли сте с такъв състав? Добре, благодаря. Ян Обрихт иска да каже нещо. Искам да ви благодаря и особено докладците в сянка които са готови, бяха готови да приемат компромисите. Благодаря и на много от колегите, които промениха първоначалните си становище. Имам три коментара с ваше позволение. Много често аз предложих да се гласува минус за нещо, което е правилно, но вече е предложено от съвета докладчикът в сянка от всяка група е получил информация за това, с кои елементи предлагам да се гласуват с против. Съгласен съм с тях, но те фигурират в предложението на съвета. Второ, много изменения предлагат промяна в тематичните цели. И на първия кръг днес ние приехме тематичните цели – и затова аз исках да направя връзка между общия регламент и по-специфичния регламент, така че да няма противоречие. Всички предложения за промяна в тематичните цели бяха отхвърлени. Трето, опитах с елементите, които са включени, като изменението на госпожа Карима Дели за бездомните. Не, че имам нещо против бездомните лица, но това е включено в текста, който вече съществува. Целта е да избегнем дублиране. Не става дума за скандал, както каза Карима, а логична стъпка, за да избегнем твърде много елементи. Не, няма да водим дебат сега. Маркус Пипър иска да каже нещо. Не искам сега да водим дебата, тъй като ни предстои още гласуване. Искам само да обърна още веднъж внимание. Че компромисите ни бяха представили едва вчера вечерта – и Ян Олбрит ни каза, че нищо не може да бъде променено вече от тях. Тоест, нормалният член на тази комисия нямаше абсолютно никакъв шанс да промени каквото и да било в тези компромиси. Така че, скъпи Ян, една четвърт от комисията всъщност гласува против. Искам това да се отчете по време на преговорите и да се опитате да включите и онези, които днес не бяха съгласни. Но гласуваха с да, за да не застрашат тялостния резултат от гласуването. Нека следващия път да бъде по-честно честно обсъждането на някои въпроси. Just... Трябва да обясня. Опитвам се да подходя много дипломатично и да не кажа на Маркош, че е добре да се казва истината. От време на време се случва е, това, че трябва да кажем истината. Компромисите бяха изпратени на всички депутати и на докладчиците в Сянка преди известно време. И имаше въпрос, съгласни ли сте в компромиса да влезе в вашето изменение? Имаше срок за разделното гласуване, така че нямаше как да преложа това. Единственото, с което в крайна сметка имах възможност да, да направя, това беше с нощи. Предложението направено от немския колега и предложението от френското ние, френския колега. Ние се съгласихме с колегата от Франция. И двамата колеги предлагаха компромисно решение. Единственият компромис, който промених, беше този вчера. Така че не съм съгласен с казаното от вас. Моля ви, не казвайте на колегите от комисията, че са променени неща с нощи. Не е вярно. Благодаря, председателката. Приключваме дебата. Госпожа ли също. Je prends juste une minute само за минутка, ако ми позволите. Господин Албрихт каза, че хората без покрив, бездомните са включени именно в компромиса и в фонда за регионално развитие. ако утре преминем към следващия програмен период и тези хора не са включени, а, трябва да подчертаем този факт. Въпросът е много важен и предвид преговорите с съвета искам да напомня, че това е моя тема и много важен проблем. Благодаря, колеги. Благодаря за вашата подкрепа. Председателката, благодаря, Констанце. Много ви моля, не провокирайте. Само две думи. Не смятам, че е уместно след такова гласуване да се впускаме в обсъждане. За мен бездомните хора са хора като всички останали. Разбира се, че те са част от този фонд. И не искам да чувам такива политически е, екстремни позиции, след като вече сме гласували един документ. The next vote. И сега преминаваме към следващата точка и гласуване доклада на господин Бощинаро. Надявам се, че гласуването ще бъде лесно, но да видим. Започваме с пети компромис. Кой е за? Против? Приема се. Шести компромис. За? против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 300 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 6 за, не, тук, извинете, има устно изменение от докладчика. Докладчика. Предлага се да се залечи от 2003 всичко от а, дейности до изключване. Всичко оставате в сегашния си вид. Благодаря. Председателката, има ли някой против? Не, няма. Значи гласуваме 6 изменение с съответно устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 42 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 46 е прието. 8 на ИТРЕ. За, против, въздържали се, отхвърля се. 11 компромис. За, против, въздържали се, приема се.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 Изменение на Envy. Against. Abstentions. За, против, въздържали се, приема се. 15 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 16 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 69-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. 19 компромис за, против, въздържали се, приема се. 74-то изменение за, точно под компромиса се намира. Amendment 74. Just above the compromise 19, uh, uh, beneath the compromise 19. Под 19 компромис се намира. За, против, въздържали се, отхвърля се. 20 компромис. За, против, въздържали се, приема се. Сега, 77 изменение, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. 22 компромис, две страници по-нататък. За, против, въздържали се, приема се. 88 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 91 изменение. 16 Tran was rejected. 24 was also rejected, I think. No, it was not. No? Amendment 91 has to be voted. Yes, exactly. So amendment 9... 91 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 92. За, против, въздържали се, отхвърля се. 23. Разделно гласуване. Само втората част гласуваме. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 24. 18 на ИТРЕ, за против въздържали се, приема се. Следващото на НВ, за против въздържали се, отхвърля се. 94 за против въздържали се, приема се. 18 на две части. Само втората част гласуваме за, против въздържали се, отхвърля се.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 приложението пада, така продължаваме към точките от преамбюла. Which is I, a lot of pages, I'm sorry. Mm. So I have compromise. Компромис едно на 23-та страница. Намерихте ли го? За, против, въздържали се, приема се. Трето изменение. Моля. Готов ли сте? Да. Трето изменение. За. Това е на бюджет. За, против. Объркана съм. Много ви моля, кажете кой е за. Благодаря, приема се. Второ. Гласувахме трето изменение. Добре, да проварим второ изменение на бюджет. Край на гласуването. Приема с голямо мнозинство. Второ изменение на ИТРЕ. За. Против. Въздържали се. Не зная. Проверяваме с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Пето изменение не, извинете, четвърто на бюджети, за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето, разделно гласуване и двете части. Първата част гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Шестнайсто, за, против, проверяваме 16-то изменение с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 против, 20 за. Отхвърля се. Шесто на бюджети. За, против, въздържали се, приема се. Втори компромис. За, против, въздържали се, приема се. 18. За, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение. С устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Не. Гласуваме го с измененията. За, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение на бюджети за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ на Тран за, против, въздържали се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега. 4 на Тран за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето на Тран за, против, въздържали се, Приема ли се? Хайде да проверим пето изменение. Моля, гласувайте. На Тран. Пето на Тран. Проверяваме. Ламбер, каква е инструкцията? To close and it's adopted 25 to Приема се 25 за, 19 против. Продължаваме с 6 на тран за, против, въздържали се, отхвърля се 7 за, против, въздържали се, отхвърля се 4 за, против, въздържали се, приема се 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо на НВ 1 за, против, въздържали се, отхвърля се 8 на тран за, против, е, въздържали се, отхвърля се. 9 на транс, за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис, за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 8, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Това не гласуваме. Значи свършихме ли? Виктор, 10 минути и вече сме готови с вашия доклад. Преди да кажете какво е то и да било, искам да ви попитам дали можем да считаме а, гласуваното от нас като мандат за Виктор за стартиране на преговорите. Съгласни ли сте? Много ви моля, бихте ли гласували? Да видя наистина, че сте за. Благодаря. И на второ място за преговарящия екип, докладчика, докладчиците в сянка и разбира се председателя. Съгласни ли сте? Радваме вашата позиция. Добре, тогава бързо преминаваме manner and uh, seller. Do we want? We have 15 minutes. Uh, do we want to go on with the votes, or we go? We, we can do one, or we can do it tomorrow. I mean, it's, uh, we we we can vote now. Можем да имаме 15 минути, два доклада. Ендрика, искате ли вашия доклад сега да започнем да, да гласуваме по него или предпочитате утре? Да започнем. Добре но в 5 часа точно трябва да приключим. Уважаеми колеги, колегата от секретарията на Реги ме моли да не имате предвид последната електронна поща от секретарията в 2.55 Списъка за гласуване е един и същи с вчерашния. Има само една промяна по отношение 13-то изменение и 159-то. Те са идентични, а 153 е идентично с 157. Ще видите всичко това, като стигнем до мястото на гласуване на тези предложения. И така, можем да започнем гласуването. Тран 8. Моля, гласувайте за. Ламбер е за. Не, не сте. Добре. Гласуваме доклада на Рика Манер за европейско териториално сътрудничество. Има списък за гласуване. Много моля да го намерите и да започнем гласуване. Тран 8. За.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 против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 124. За, против, въздържали се, отхвърля се. 131. За, против, Проверяваме 131 с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 27 срещу 17. 132 за против. Отхвърля се. 134 за против. Мисля, че се приема, но ще проверим 134 с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 23 на 21. 137 за. Против въздържали се. Приема се. 12 за. Против въздържали се. Приема се. 140 за. Против въздържали се. Приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 184 на следващата страница. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Тран 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 12. За, против, въздържали се, отхвърля се. Седма страница 192. За, против, въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се. Не зная, проверяваме с електронно гласуване 198. Отхвърля се с 24 против, 20 за. Тран 17 е на следващата страница. Тран 17. Не пропуснахме 102 и 7. За, против, въздържали се. Приема с 2 и 8. 208 за, против, въздържали се. Проверяваме го с електронно гласуване. 208. Rejected. Отхвърля се. Сега пристигаме до тран на 17 то изменение за против въздържали се отхвърля се. 236 с устно изменение от докладчика. Няма против устното изменение, разбирам. Моля да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Сега, докъде стигнахме? 11 страница, Тран 19. За, против, въздържали се, отхвърля се. 252 за, против. Проверяваме 252 с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край отхвърля с 25 е, гласа против. Шести компромис за против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 280 за, против, приема се. 200 209, 262 за, против, въздържали се, 263 за, против. Проверяваме 263-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 на 20. 267 за, против. Въздържали се. Приема се. 271 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 273 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 275 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 279 за, против, въздържали се, отхвърля се. 280 за, против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, приема се. 289 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се 290 разделно гласуване, втора част, не, първа част най-напред, за, против, въздържали се, приема се, втора част, за, против, въздържали се, приема се. 291 за, против, въздържали се, отхвърля се, 293 за, против, не зная. Проверяваме 293. Моля гласувайте електронно close and it is 20. Край. 22 против, 20 отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 298 за, против, въздържали се, приема се. 299 за, против, проверяваме 299. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 24 на 18. Кон 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 303. За. Против. Въздържали се. Приема се. 301. За. Против. Въздържали се. Приема се. 300. Не, конт 4 за, против, въздържали се, отхвърли се. 304 за, против въздържали се, приема се. 305 за, против въздържали се, отхвърля се. 306 за, против въздържали се, приема се. 307 за, против въздържали се, отхвърля се. 308 за, против въздържали се, отхвърля се. 35 за, против въздържали се, приема се. 310 за, против въздържали се, отхвърля се. 312 за, против, не зная. Проверяваме с електронно гласуване 312. The vote is closed and it is rejected 27 to 16. Отхвърля се. 311 за, против, въздържали се, приема се 316 за, против, въздържали се, отхвърля се, 317 за, против, не зная. Трябва да го проверим с електронно гласуване. Отхвърля се с 28 на 15. 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се, приема се. 326 за, против, въздържали се, отхвърля се. 327 за, против, въздържали се, отхвърля се. 328 за, против. Проверяваме 328. Моля, гласувайте. Край на гласуването 24 за, 19 против, 330 за против, въздържали се, отхвърля се. Тран 21 за, против, мисля, че се приема. Ще го проверим с електронно гласуване. Тран 21. Моля, гласувайте. Отхвърля се с 24 против на 18.37 за, против, въздържали се, приема се. 331 за, против, пак не зная. Проверяваме 331 с електронно гласуване. And it's rejected. Отхвърля се. 333 за, против, пак не зная, защото не виждам ръцете ви. Гос... Проверяваме 333-то с електронно гласуване. Отхвърля се с 24 гласа против 18. 8 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против въздържали се, приема се. 343 за, против, въздържали се, приема се. 344 за, против, въздържали се, приема се. 345 за, против, въздържали се, приема се. 346 за, против, въздържали се, приема се. Бюджетната комисия 10 за, против, въздържали се, приема се. 349-то, нали така? 340. Не, 400 преди това. За. 400. Той настоява колегата, че трябва да гласуваме 400. За, против, въздържали се, приема се. 348. Пада. 349 сега. Моля, гласувайте за. Против. Не зная. Проверяваме 349 с електронно гласуване. Край на гласуването. Трябва е, да има един глас по-малко. Кирилов току-що е дошъл и започва да гласува. Имам един глас повече. Някой трябва да извади картата си, за да може Евгений да гласува. Сега всичко е наред. Край на гласуването. 25 против, 15 за, отхвърля се. 350 за, против, въздържали се, отхвърля се. 351 за, Ламбар е против. Мисля, че се отхвърля. Знаете ли колко трудно се гласува във нашата комисия? Така, може би ще бъде по-лесно, ако проверим електронно 351. you are not alone here. Come on, 37 people only votes here. Чакаме всички да приключат гласуването. Отхвърля се с 21 против, 18 за. 352. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 354. За, против, въздържали се, приема се. Конт 6. Не, конт 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. 356 с устно изменение. Някой има ли против устно изменение? Не, значи го гласуваме в този вид. За, 356 за, против, въздържали се, приема се. 357 за, против, въздържали се, приема се. 358 за, против, въздържали се, отхвърля се. 359 за, против, мисля, че се отхвърля, но трябва да проверим 359 с електронно гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с 26 гласа против. 360 за, против, въздържали се, отхвърля се. 361 за, против, не зная, трябва да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. And, and then if you see, okay. So the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Конт 8 трябва да гласуваме сега. За, против, въздържали се. Приема се според мен. Assume 262 за. Против. Мисля, че се отхвърля. С удоволствие ще го проверим. Гласувайте електронно, моля. 21 against. 21 против, 19 за, отхвърля се. Конт 9. Моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 363 за, против, въздържали се, отхвърля се. 364 за, против, въздържали се, отхвърля се. 365 за, против, въздържали се, отхвърля се. 366 за, против, въздържали се, приема се май. 42. Да, 42. За. Против, въздържали се, приема се. 43-то. Триста обикновено няма да мине в пленарна зала, но хайде сега днес да го проверим в режим на електронно гласуване. Well, not everybody votes, but we can't make it. We have to close the vote. Yeah, it's so much time. 20. 21 против, 19 за. Виждате, че се отхвърля с малко преднина. Сега преминаваме към 43-то за, против, въздържали се, приема се. 368 за, против, въздържали се, приема се. 370 за, против, въздържали се, приема се. Тран 23 за, Можем да гласуваме трите тран в блок. Моля, гласуйте за, против, въздържали се. Отхвърля се. Има още 26, 27, 28 на Тран. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 369 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 29 за, отново като блок можем да ги гласуваме от 29 до 34 включително за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега отиваме вече към точките от преембюла. Бюджет 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис по точка от правила 1 за, против, въздържали се, приема се. Конт 1 за, против, въздържали се, приема се. 52 за. Не, 51 най-напред. 51 за. Против въздържали се, отхвърля се. 52 за. Против въздържали се, приема се. Бюджет 6 за. Против въздържали се, отхвърля се. Тран 1 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис по точка от преамбила 5 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис по точка 7 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис по точка 10 за, против, въздържали се, приема се. Тран 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, приема се. 73-то за, против, мисля, че се приема. Проверяваме. 73-то, моля гласувайте електронно. Close. It's rejected. Край на гласуването отхвърля с 2 гласа, 21 против, 19 за.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 против, не знаем. Проверяваме 78 с електронно гласуване. Отхвърля се с 23 гласа против, бюджет 8 за, против въздържали се, отхвърля се 79 за, против въздържали се, отхвърля се 80-то разделно гласуване първа час. За, против, въздържали се, приема се. С втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за. Проверяваме 82 с е, електронно гласуване. 30 uh, 11 uh, lost. 30 гласа против. Отхвърля се 83-то за. Против въздържали се. Отхвърля се. Тран 5 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 8 за. Против въздържали се. Приема се. Тран 6 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 85-то за. Против въздържали се. Отхвърля се. 86-то за. Против Проверяваме 86-то с електронно гласуване. Край на гласуването отхвърля се с 24 на 17, 87 за, против, въздържали се, приема се 9 за, против, въздържали се, приема се 88 разделно гласуване първа част за, против, въздържали се, отхвърля се втора част за,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 82 за, против въздържали се, отхвърля се. 93 за, против въздържали се, отхвърля се. 94 за, против. Мисля, че се отхвърли, но трябва да проверим 93-то. Now we are 93. Voting. Checking. Sorry, 94. Моля да ме извините, казва председателката. Проверяваме 94-то. Моля, гласувайте. 94-то изменение. Край на гласуването. 27 против, на 13 за. Отпада. 95 за против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, мисля, че се приема. Конт 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Ще проверим 99-то с електронно гласуване. Двадесет двадесет, т.е. отхвърля се. Свършихме с това гласуване. Същата е процедура, същия въпрос имам към вас. Съгласни ли сте, че в момента това, което гласувахме, представлява мандат за преговарящия екип? Да. И второ, съгласни ли сте екипа за преговаряне? да включва председателя на комисията, докладчика и докладчиците в сянка. Мигел казва, че последното гласуване е толкова малко, че можем да приключим с него сега, ако искате. Но разбира се, Йоахим ще вземе решение за това. So you don't know how to vote? Okay, we always, we, we always follow the chair. Винаги следваме предложението на председателя.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 Готови ли сте? Искате ли да започнем гласуването? Гласуваме сега доклада на Йоахим Целер. 42 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 11. За, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против. Мисля, че се приема. 47 за, против. И аз мисля, че се приема. Компромис едно. Проверяваме 47, за да спим спокойни. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. 50. За, против, въздържали се, приема се. 16. За, против, въздържали се, приема се. 17. С устно изменение няма никой против. За, против, въздържали се, приема се. 18. За, против, въздържали се, приема се. 19.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 против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против. Проверяваме пето изменение. Гласувайте. Край на гласуването.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 Искате да проверим девето. Добре. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 40 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Приключихме. Можете ли да потвърдите, че онова, което гласувахме, може да бъде мандат за преговори? Вторият въпрос. Екипът за преговори да се състои от председателя, докладчика и е, докладчите в сянка. Съгласни сте. Сега преминаваме към следващата точка от днешния, дневния ред. Доклада на Олдржик Власък. Вино бъде. Like Имам едно съобщение, колеги. Докато сте още в залата, тъй като утре нямаме нужда от час и половина, който спестихме и който сме продължили за, предвидихме за продължение на гласуването утре вместо да гласуваме в 10.30, ние ще продължим с точките от дневния ред. Мисля, че ще бъде по-добре, отколкото да правим пауза между 10.30 и 12, а да продължим с точките в дневния ред и да приключим по-рано. Така че имайте това предвид. Няма да има гласуване, но заседанието ще продължи. Сега продължаваме с дневния ред, точка 14, доклада на Олдржик Влашък, установяване на Хоризонт 2020 рамкова програма. Уважаеми дами и господа, искам да благодаря като начало на всички, че можахме да се справим с гласуването толкова по-рано, отколкото аз очаквах. Смятам, че това е чудесно постижение. Благодаря на всички докладчици и докладчици в сянка. Вижда се колко добро е било тяхното сътрудничество и какво партньорско взаимоотношение съществува. Ще премина към моя доклад относно Хоризонт 2020. Това предложение е една добра основа за научно-изследователските нужди и отчита нуждите на регионите, градовете и градските региони, но не в достатъчна степен. Комисията прикани държавите членки да включат всички тези точки в рамковата програма на идващия период. Освен това, програмата Хоризонт 2020 би трябвало да отчита разликите, географските разлики на територията на Европейския съюз. Това ще се отрази положително и на регионалните политики, и също така на научните изследвания и развитието този смисъл аз съм за отчитането на регионалното въздействие на тази програма. Моето становище и предложенията ми за изменения трябва да допринесат за това да дадат израз на вашето мнение и за това накрая искам да дам думата на вас за коментари. Ще запиша вашите бележки. Ако имате време и желание, можете да ми изпратите тези бележки в писмен вид. Сега докачате в сянка Салваторе Корон. Виждам, че Мирослав също присъства. Продължавайте. Забавих, че господин Миколашик е, е тук. Както казах, и според мен предложението на комисията за Хоризонт 2020 година е една добра отправна точка. На тази база може да се дефинира работата на Европейския съюз е, в областите, научно изследване и развитие. Тук се предприема интегриране в една единна програма, която се отнесе за научно-изследователските дейности, но смятам, че може малко по-интелигентно да се направи тази програма но това в крайна сметка са положителните страни на тази програма. Аз като представител на комисията по регионалните въпроси, мисля, че трябва да се предприеме една корекция. Смятам, че трябва да се застъпим за застъпването на регионални въпроси. Е, регионалните органи всъщност са тези, които гарантират успеха на тази програма. Тоест, трябва регионалните и местни власти да имат ясна роля. С това ще постигнем и ефекти на синергия това въжи за програмата Хоризонт 2020, но и други структурни програми. Тоест трябва да има по-ясна връзка между тези два важни стълба на европейската регионална политика. Освен това, искаме да споменем инвестициите в изследвания, в хуманитарна посока и в опазването на културното наследство. Това е аспект, който трябва да бъде по-ясно подчертан във връзка с програмата Хоризонт 2020. И в тази връзка ще предоставим на докладчика по-нататъчни изменения. Please. Thank you. Дякуем. Господин Николашик, благодаря. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, и аз ще кажа няколко думи във връзка с това становище. Това беше интересен материал за размисъл и аз се радвам за по-нататъчната работа с съдокладците си и с останалите колеги. Имаме чудесни взаимоотношения с господин Власък. Той е истински експерт и се радвам да работим и за бъдеще заедно. Той действително придвижва нещата напред, особено във времена на криза и економии. В такава ситуация трябва да преосмислим европейската инвестиционна политика и засилването на ролята на върховите постижения е особено важна за устойчивото развитие. С това е свързано и благосъстоянието на гражданите на Европейския съюз. А, програмата Хоризонт 20, 2020 година може да допринесе за разрешаването на редица социални проблеми и може да постави европейската економика на солидна основа. Това предложение назовава различни възможности за цикъла за научни изследвания. За да е ефективна тази програма, обаче трябва да се спазват правилата, които въжат за проекти. По този начин и малки и средни предприятия ще могат да участват в тази програма. И за мен това е изключително важно, а именно да бъдат включени малки и средни предприятия в тази програма. Но има и още едно важно нещо. Става въпрос за важни аспекти на научно-изследователската дейност. Тя се осъществява не само в техническа, а и в медицинска посока. И смятам, че върховите постижения на научните изследвания трябва да бъдат в унисон с моралните и етични представи ценности. А, това трябва изрично да бъде упоменато в европейските документи. В договора за функционирането на Европейския съюз, в Лисабонския договор и в други правни документи на Европейския съюз тези принципи са изрично споменати. А, научно-изследователската дейност носи качеството на този аспект. Така че трябва да съблюдаваме включването на етичните норми и в законовите текстове и за да могат също така да бъдат взети под внимание и от Съда на Европейския съюз. При всеки вид изследователска дейност, която съдържа в себе си и етичен и морален аспект. Научно-изследователската дейност, която е в разрез с етичните норми, не отговаря на изискванията за върхови постижения. Госпожа Руле има думата. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика, защото неговите предложения вземат по внимание именно основната компетентност на нашата комисия. Разбира се, че Хоризонт 2020 година е по-широко обхватна но особено е важно, за да могат да ни чуят и в другите комисии, важно е да се съсредоточим върху собствените си приоритети и да не се разводняваме. Затова смятам, че е изключително уместно да се постави акцента върху регионалния аспект. И единственото допълнително предложение, което ние имаме за нещо, което трябва да се включи според нас допълнително, това е, е ролята на гражданското общество и на партньорството. Няма. Тук ще подадем предложение за изменения. Иначе благодарим на докладчика и се радваме на бъдеща плодотворна работа. Uh, okay, thank you very much. Благодаря. Господин Компракис от Европейската комисия. А, извинявайте. Господин Ван Нистелрой. Мислих, че пак съм закъсняла, но не съм. Всъщност това е една от най-важните програми, в които се говори за взаимодействие между инструмента на регионалната политика, фонда за регионално развитие, особено с тематичната концентрация, което ни дава възможност да е, приведем е, тези разпоредби в съответствие с хоризонт 2020. Преди малко, скоро говорихме за териториалното сътрудничество, в което включихме много конкретни предложения за е, сътрудничество между регионите, за да постигнат високи резултати. В миналото това беше част от седмата рамкова програма. Те бяха извадени. И сега се превърнали в центрове с висок научен потенциал. Това следва да бъде включено в териториалното сътрудничество. Много съм доволен от този резултат. Програмата Хоризонт поставя един много важен критерий, именно високите резултати. Най-добрите професори, няма значение откъде идват те, те отговарят на... Те, са, те биват подбирани, ако отговарят на критериите. Има обаче много региони, които имат свой потенциал и могат да работят в областта на климатичните промени, социални области, енергетика, които обаче не са в категорията на най-високите резултати. Ако искаме да постигнем успех в Европа, не е достатъчно да имаме само програма Хоризонт или седма рамкова програма, но да приложим на практика, новат... да приложим на практика новаторството нещата да бъдат а, приложени на практика. Ние имаме чудесни изследователски институти, но изоставаме в а, а, темповете, с а, които знанията и а, научните е, изследвания се прилагат а, на практика. Има, днес приемаме, че регионите, които не са в най-висшата категория, да бъдат насърчавани да работят, да бъдат включени, е, защото те се стремят към постигане на по-високи резултати. Ние имаме желание да бъдат заделени 10% е, в е, в тази област. И всъщност това е взаимодействието между програмата Хоризонт и нашата дейност тук. Нека да откроим онези елементи, които сочат, че не само програмата Хоризонт дава възможност за повече сътрудничество, и създаване на конкурентно способност и работни места в дългосрочен план за региони, които са специализирани в едно от предварителните условия. Ние сме готови да предприемем стъпка в тази насока и може би можем да приложим на практика някои от нещата, които гласувахме преди малко. Извинявайте, че говорих толкова дълго време, но трябваше да дам своя принос. <laughs> Днешното заседание е о специално след гласуването. Господин Колпакс, от Европейската комисия има думата. Искам да благодаря на докладчика за полезните коментари. По всяка вероятност няма да съгласим с всички внесени изменения. Някои от тях няма да могат да се приложат на практика, като териториализацията, например. Но като цяло много се радваме, че има силен интерес от Комисията по регионално развитие към а, програмата Хоризонт 2020. Искам само да напомня на колегите, че службата на комисията от Генерална дирекция научни изследвания и Генерална дирекция регионална политика работят активно по тези регламенти. Постигнахме важни резултати и по отношение на условията свързани с интелигентната специализация, но също така акцент върху тематичната концентрация. Там регионите трябва да заделят доста средства за способност и научно-развойна дейност. Искам да ви напомня, за това, че задахме един съвместен фиш, който е раздаден на службите на парламента. Там е представена подробна информация за това как виждаме взаимодействието между Хоризонт 2020 и структурните фондове. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Колпакис. Господин Влашък, имате думата да закриете дискусията. Благодаря, че ми давате думата отново. Благодаря на всички, които участваха в това обсъждане. Водих си бележки. Съгласен съм с повечето от тях и ще ги включа в доклада си. Не, не става въпрос само за намаляване на бюрокрацията и по този начин улесняване на достъпа до фондовете, а и за това малките и средни предприятия действително да имат полза от средствата, така че а, виждам как е, е особено важно да се обвърже изследването с е, практиката. Съгласен съм и с забрежките на госпожа Руйле. Не бива да забравяме, че тези средства не могат да бъдат е, разпределени навсякъде, а по-добре е да се съсредоточат. По този начин ще можем да постигнем възможно най-добрите резултати. Би трябвало да използваме многообразието на Европа и на европейските региони. И за това е много важно тяхното, тясното сътрудничество с регионалните местни власти. Готов съм на драго сърце да разгледам документите на Европейската комисия и да обърна специално внимание на въпросите, които трудно можете да преглътнете, а, за да можем да намерим компромиси, които са чудесни с всички страни. Благодаря за всички и се радвам на бъдещата работа. Благодаря. Уважаеми колеги, искам да ви уведомя, че крайният срок е 16 юли е, на обяд за внасяне на предложение за изменение. Сега продължаваме към 15-та точка от дневния ред развитие на трансевропейската транспортна мрежа. Господин Власък, имате отново думата. Кои, омлувам се Ламбертови, же си беру Благодаря. Извинявам се на Ламберт е, че толкова често вземам думата. Той като докладчик а, е, върху общите части също би могъл да вземе думата. Е, но не искам да се меря с а, него за това кой колко пъти взел думата. Сега за трансевропейските транспортни мрежи трябва да обърнем на някои въпроси, свързани с финансирането, именно дали разполагаме с достатъчно средства. Не искам обаче да започвам отново този дебат. Само ви обръщам внимание на онова, което съм записал в становището. Става въпрос за това държавите членки да получат възможност за повече гъвкави действия. Мисля, че трябва да се обсъдят още веднъж приоритетите в Европейският съюз, защото временният списък на дейностите не бива да се разглежда като окончателен и не бива да се задават на държавите членки предварителни изисквания, предварителни условия да се поставят. Няма да е възможно регионалните власти да носят отговорност в връзка с този проект, защото това не е част от техните правомощи. Това трябва да бъде спазвано, когато се обсъждат процедурите. И още една тема на моето становище – трябва да бъдат взети под внимание спецификата и мненията на държавите членки. Знам, че има различни предложения. Може би предложения ще дойдат и от вас и се надявам да ги получа. Аз е, разговарях с местните власти в Чехия и съм включил в становището си конкретни примери. Ако ви имате опит с проекти във вашите държави, аз ще мога да ги вратя и да ги вградя в своя доклад. Благодаря. Сега, господин Бутова, най-напред, докладчиците в сянка имате думата. Сигур. Благодаря. Някои общи неща. Първо, разбира се, трябва да започнем от идеята, че Става въпрос за напълно интегрирана транспортна мрежа, която ще обхване всички региони и това е всъщност основата за балансираното развитие на целия а, автомобилен шосеен транспорт. По този начин можем да преодолеем раздробеността, която съществува все още, особено в наскоро а, приятите държави членки. Регламентът, разбира се, цели именно това и според мен едно от големите достоинства на документа е именно тази цел. Бялата книга вече очертя пътната карта за европейското пространство – като основен акцент се поставя върху конкурентно способен и ефективен транспорт, използващ оптимално ресурсите и постигащи заложените цели 2030-2050 година. Разбира се, много важно е да се уточнят някои общи успехи и най-напред. А именно – пропуските, които съществуват сега, особено при трансграничните региони и проблемите по отношение на качество и наличие на инфраструктура, както между държавите членки, така и вътре в рамките на държавата членка трябва да има съвместимост между различните форми на транспорт. Това е изключително важно да има интермодални връзки да има много пунктове на подобни междусистемни връзки, връзки между различни видове транспорт, по летища, например, по пристанища. Това е много важно за новоприсъединилите се държави членки. Освен това, трябва да се намаляват и емисиите от парникови газове в транспортния отрасъл. Целта е до 60% да стигне тази намаление и освен това да има а, взаимна свързаност в много области и заменимост. Много е важно. В нашия анализ разглеждаме всички тези аспекти. Докладчика говори и за финансирането. Трябва да се очита не само последователността по отношение на други политики в Европейския съюз. Необходимо е да се обърне внимание на факта, че съществува механизъм за свързване на Европа, например. В моята политическа група в НП ние насочваме вниманието си именно върху потребността за бъдеща европейска мрежа, мрежа като част от стратегията за развитието на Европа през следващите години. Важна е ролята на ключовите коридори в тази система и допълнителната добавена полза, до която ще доведе изпълнението на различните проекти в този област. Необходимо е да има подкрепата на държавите членки за тези проекти и е необходимо да се вложат допълнително усилия от страна на държавите членки, за да се обгърне превърнат тези а, предизвикателства. Обикновенно се предлагат местни, национални и регионални проекти. Сега обаче предизвикателството е да се стимулира, да се мотивират държавите членки да работят на интегрирано общностно ниво, да има трансгранични проекти. Бихме искали да има транспортна мрежа, която бързо да може да изгради ясна връзка между старите и новите държави членки, да има добра връзка между Запада и, и, и Изтока, да може да се осъществи свързаност и с островните територии. Необходимо е да има ясно изграден успешен вътрешен пазар за транспорта. Отново, Поздравления за докладчика. Надявам се, че в бъдеще ще имаме възможност да продължим тези дискусии и дебати, когато предложим и нашите предложения за изменения. Много е важно да постановим задълженията на отделните региони, те да намерят своето място, да имат още по-голяма отговорност, отколкото през изминалите периоди. Трябва да разгледаме отново и предварителните списъци с коридорите, които бяха все пак примерни да дискутираме всички останали случаи. Например, Алпийския регион, изолираните е, региони, да потърсим връзката е, за координирано развитие, между системна връзка и връзка между различните видове транспорт. Благодаря. Thank you, Chairman. Господин Кирилов. Ще започна с това, че съм напълно съгласен с господин Васик за това, че предложения регламент е добра основа за по-нататъчното развитие и финансиране на транспортната инфраструктура с трансобщоевропейско значение. Документът на комисията включва нови положителни елементи, които надграждат върху положителни елементи. Например, двойната мрежа, инфраструктура, която спазва изискванията на насоките и основната мрежа. Също така си заслужава да споменем изграждането на коридорите като инструмент за по-добро изграждане на основната мрежа и координация на дейностите на държавите членки, които са разположени по коридора. Приоритетът на проблемите, свързани с отсъстващи е, връзки и особено трансгранични отсечки и транспортни връзки са много важни. Без съмнение, решаването на тези проблеми ще засили териториалното сближаване на държавите членки и регионите и ще насърчи тяхното сближаване. Това е една от основните компетенции на нашата комисия. Не по-малко важно ще бъде усъвършенстването на връзките между съседни държави и региони. Това ще улесни потока на стоки и пътници, което, както каза предишният колега, основната полза. Вторият аспект ще доведе до цялостна европейска транспортна връзка и ще създаде една взаимно свързана мрежа, с по която е по-достъпна. Някои от елементите в проекто становището допълва предложението на комисията от гледна точка на регионално развитие и социално сближаване. И има някои изменения, които не бих казал, че не са добре обмислени, но според мен излизат и малко извън рамките на нашите правомощия. Обеден съм, че изменения 10 до 17 е, са много добре обмислени и полезни, но смятам, че това не е в компетенциите на нашата комисия. И ако се ангажираме в тази посока, може да навлезем в една територия, която да не е много конструктивна, но можем да обсъдим е, въпроса. Продължавам да смятам, че това е много важен принос на докладчика и ще предложа изменения за трансгранични регионални въпроси и отговорностите на европейските координатори. Като цяло, аз мисля, че ние вършим полезна дейност и докладчикът излезе с добри идеи. Благодаря и аз. Господин Оджияс има думата. Заповядайте. Благодаря. Ако разгледаме предложението на комисията и общите му цели, можем да кажем, че нашата комисия може да даде положителна оценка. Действително, предложението е балансирано, Става въпрос за изграждането на модерна транспортна мрежа с оперативна съвместимост на различните транспортни средства и тук не можем да сме против. Когато става въпрос за приоритети обаче от а, общ интерес, също можем да сме съгласни. Така че в общи линии нашето отношение е положително. От друга страна е вярно, че ако в нашата комисия искаме да обърнем внимание и на разликите економически, структурни в различните региони, то се опасявам, че мнозина ще бъдат разочаровани. Първо, защото не можем да правим картографски промени, не можем да променяме коридорите, които са определени. Казвам го не на последно място и във връзка с комисията по транспорта. Провеждали сме неколкократни срещи с комисията но не постигнахме кой знае какъв резултат. Има и натиск от страна на държавите членки, на министрите, които в крайна сметка задават целите на транспортните мрежи. Разполагаме с ограничено време за даване на предложения за изменение. Смятам, че трябва да поставим ясен знак и да изразим своето становище, именно, че е, искаме по-голяма интеграция на отделните региони, по-отдалечени региони искаме да бъдат е, включени. Също така, разбира се, че не можем да си пожелаем мелха отрупани с подаръци, но е, ако се спрем на основните неща, и да кажем, че е важно в основните транспортни мрежи да бъдат включени възли, места за, за връзка, това ще има положително влияние. Така че към Европейската комисия и посока към транспортната комисия трябва да изясним, че предложенията за изменение могат спокойно да идват и от наша страна, от нашата позиция и могат да допринесат за положително развитие на, на това предложение на комисията. Благодаря. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση, αλλά ως πράσινη έχουμε... Благодаря, благодаря на докладчика за становището. Имаме някои възражения ние сме е, за участието на гражданите в взимането на решения за транспортни мрежи. Регламентът е, за насоките за развитието на трансевропейските мрежи е добър повод да промени модела на транспорта така че той да стане по-устойчив, като се съчетават различни политики. Целта е да се постигне економическа и екологична устойчивост. Да не забравяме, че транспортът е свързан и с други политики. Това е и повод да отговорим по-добре на ангажиментите, поети от ангажимент, ангажиментите поети от Европейския съюз за климатичните промени, по-конкретно в областта на транспорта Транспортът, разбира се, дава своя принос а, за благоденствието и може да бъде принос и за зелената економика. Също така можем да намерим начини за по-добро използване на средствата в период на криза. Ние сме против е, средствата да се съсредоточават върху големи магистрали, не само а, е, по екологични причини, защото а, е, това вреди на здравето на гражданите, е увеличава зависимостта от петрола. Магистралите не бива да превишават 30% от всички а, транспортни възможности. Ние трябва да използваме възможностите на железопътния транспорт, водния транспорт, а също така и възможности за а, велосипедния, за използването на велосипеди. Също така, за да постигнем това, трябва да се подобри инфраструктурата, да се а, доразвие гражданския, да се, градския транспорт и да се изградят възможности за велосипед. Мисля, че ако това тези, ако този подход бъде приложен в балканските страни, това ще помогне а, и на взаимоотношенията между гражданите. Също така е необходимо да се помисли за намаляване на шумовото замърсяване. Проектите трябва да се анализират от гледна точка на съотношението полза цена. В проблем на криза има проблеми с финансирането. В моята страна Гърция преминаваме през сериозна криза и трябва да намерим мисля, че не бива да допускаме всички средства да бъдат насочени към магистралите в ущърп на железопътния транспорт. Би следвало да се насърчи използването на трамваи, на, на метро, да се изградят велосипедни алеи. Знаем обаче, че големите френски, италиански и немски строителни предприятия а, настояват за изграждане на магистрали. Ние смятаме, че трябва да държим сметка за опазването на околната среда и да отчитаме екологичното измерение. Трябва да има анализ на съотношението ползи-разходи, да съпоставим различните политики, програми, инструменти, за да видим дали конкретни политики дават, водят до постигане на целите на стратегията 2020. Ние настояваме да се анализират економическите, социалните и екологични разходи за всеки проект. Искам да подчертая, че не бива да забравяме, че трансевропейски транспортни мрежите трябва да обхванат и островите и най-отдалечените региони. Морския и речния транспорт е, е ефективен и и освен това е единствената връзка за островните региони. Да не забравяме, че използването на тези връзки се използват не само от островите, но и от гражданите на всички европейски страни. Ето защо те трябва да бъдат включени в европейските транспортни мрежи изграждането на велосипедни алеи ще даде възможност и за намаляване на емисиите на СО2. Ще, ще се съкратя, ще се ограничи и шумовото замърсяване. Трябва да видим как да решим проблемите. При всички случаи ние ще изразим своите мнения с изменения. Има ли представител на комисията? Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за неговия доклад и предложенията. Благодаря и на коментарите от докладчиците в Сянка в комисията. Всички те подчертават, че факта, че предложението на комисията – успява да постигне невъзможното и наистина да насочи възможността да се преодолеят проблемите в инфраструктурата и да се продължи политиката по сближаване на регионите. Освен това, искам да се спра на два аспекта от доклада, които са свързани до голяма степен с това, което целим в предложението. А именно е, включването в политиката на новите цели на Европейския съюз, дали това ще бъде стратегия 2020, естествено тук говорим за устойчивост, ръст, ефективност, а също така сега става дума и за обхващане на една по-голяма европейска територия. В крайна сметка става въпрос за изпълнението, за ефективността на изпълнението на политиките. Идеята за тази мрежа вече е на 15-ти на години, но в крайна сметка липсва необходимото управление на общностно ниво, липсва изпълнението и на национално ниво и остава единствено и само очакването на регионите и хората естествено са разочаровани. Как да се справим? Ами с предложението ние предоставяме една рамка, чрез която предлагаме на държавите членки и институциите на Европейския съюз да се ангажират да изпълнят мрежата до 2030 година, която е интермодална, която използва различни видове транспорт и разбира се има най-добра възможна полза за околната среда, създавайки полезната и необходима инфраструктура, обхващаща цялата територия на общността и се надяваме, че всички ще извлекат ползи от това. Този подход бе подкрепен от парламента в най подготвителния етап на предложението на комисията и до голяма степен подкрепено от транспортните министри през месец март тази година. Сега, идеята е до 2030 година да се изпълни този ангажимент, но да има и гъвкавост за държавите членки и онези, които ще кандидатстват за своите проекти, да има гъвкаво за изключенията, така че в крайна сметка да трябва да се постигне много ясен баланс между тези изключения и общата цел, така че да не подкопаем голямата цел на замисъла. По-нататък, изпълнението как може да се а, придаде още по-голяма полза на предложението. предложението се основава на европейска методология с участието на парламента, министрите и всички заинтересовани страни в Европейския съюз. Методологията дава възможност на държавите членки и комисията в подготовката на предложението да вземат много трудни решения – по отношение на това дали да включват или да не включват определени елементи от мрежата. Това е един цялостен процес. И когато насочваме вниманието си към основните приоритети, трябва наистина да сме сигурни, че държавите членки ще могат в крайна сметка да изпълнят сърцевината на тази мрежа до 2030 година. Това е най-важното в сегашния проект. Но ако се обсъждат изменения, нека всъщност тези изменения да бъдат апробирани, така че те да отговарят на методологията, която до сега е възприята, за да може може наистина да се достигне до допълнителна полза, която да отговаря на заложената цел. Трети елемент по отношение изпълнението – коридорите на основната мрежа. Те ще бъдат е, достъпни за всички. Финансирането не е заделено само и единствено за тези основни коридори, а за цялата трансевропейска транспортна мрежа. Но част от финансирането може би ще бъде насочено към коридорите, за да може да се координира, синхронизира по-доброто изпълнение на проектите в държавите членки. Накрая отново благодаря на докладчика за доклада. Благодаря и на членовете на комисията относно много позитивното отношение към предложението на комисията. Благодаря. Председателя, благодаря. Господин Вашек, желаете ли сега да обобщите накрая? Е, благодаря, господин председател. Не искам да повтарям основните цели на мрежата ТЕМТЕ. Разбира се, че трябва да изясним кои са основните тесноти, например пристанища или места за транспортни връзки, а също така и недостатъците при трансграничните преходи в транспорта. Трябва да погледнем обаче и от гледната точка на регионалните участници и регионалните власти. И тук можем да привнесем и нашата гледна точка. Второ, сътрудничеството ни с властите, които отговарят за строителни проекти – Те отговарят за големите проекти обикновено. А, има изследвания за въздействието върху околната среда, които са разработени от съответните министерства. Така че съгласуването на всички тези посоки е много важно. Искам да разясня моите подробни изменения които съм предложил. Мисля, че всеки един от нас, като депутати, има избирателен регион, народно място и се опитва да защитава интересите на този регион и да въвлече родните си места в нашата работа. Разбира се, че работата на нашата комисия не може да разреши всички проблеми, но от друга страна не можем и да ги избегнем. Така че ако искаме да решим тези проблеми, трябва да имаме и особени аргументи. И за това можем да убедим, добре да се аргументираме пред водещата комисия, в този случай комисията по транспорта. А по отношение на шумовите замърсявания, например. Знаем, че шумът от строежът на магистрали или на строеж на мостове на магистрали, всички препятствия пред свободното движение на животните трябва да бъдат избегнати. Това може да натовари бюджетите на подобни проекти и за това това трябва да бъде предварително а, взето под внимание. Не във всички държави може един километр магистрала да се построи за една фиксирана сума, защото трябва да се вземат предвид редица допълнителни изисквания, включително и а, такива, които касаят а, екологията или околната среда. И една последна забележка. Ще ми се чрез нашата работа да подкрепим устойчиви и екологични проекти за изграждане на градския транспорт. Не смятам обаче, че средствата ще са достатъчни. По-скоро смятам, че средствата ще ще бъдат е, използвани за изграждането на европейска мрежа, а не, на реша... не за решаване на транспортните а, е, въпроси на регионално ниво, но се радвам на бъдещата работа. Благодаря. Искам да ви информирам, че срокът за внесене изменение е 16 юли в 12 часа на обяд. Последната точка в дневния ред е разглеждането на моето проекто становище за общ бюджет на Европейски съюз за финансовата 2013 година всички раздели. Искам да представя становището си народния си език. По време на обсъждането за мандата за тристранната среща и за бюджет 2013 година посланието си оставя непроменено. Политическото взаимодействие е много важно и Териториалното сближаване дава възможност да се създадат работни места, да се преодолеят регионалните различия. Ето защо много се радвам с това, че се увеличават кредитите за плащания с 11,5% усилията на комисията за ограничаване на а, бюджетните кредити за плащания. Потребностите за финансиране за предишните години са удовлетворени и всички а, освобождаване ще доведат до достатъчни средства. Когато комисията разработи своето становище, отчита факта, че различните перспективи за, за периода 2014-2020 година държи сметка и за тристранното е, сътрудничество. Единствения орган, с който разполага за информация, която му дава възможност да състави ясна представа за нещата, именно комисията. Корепер работи с хоризонтални групи, следвайки тактиката на предишния докладчик, аз предлагам кредитите да бъдат върнати на нивото, което е предложено от комисията. Надявам се, че подготвителните действия и техническите мерки, препоръчани от политическите групи, да бъдат възстановени. Давам думата на докладчиците в сянка госпожа Крел. Благодаря, господин председател. Подкрепям вашето становище изрично. Когато днес сутринта разговаряхме с кипърското председателство, засегнахме въпроса за бюджетите за кредитите за поети задължения и за освоемостта на средствата. Разбира се, че има място за подобряване, но при положение, че има текущи проекти и комисията не може да плати, защото съветът не е готов да отпусне достатъчно средства и да предостави достатъчно средства, това го смятам за изключително лош знак. И ако съветът не вярва на собствените си цифри и се съмнява в тях, не знам докъде ще стигнем. Затова изрично подкрепям идеята и намерението да се върнат бюджетните кредити за поети задължения на нивото предложено от комисията, а не да се съобразим с предложението на съвета, защото смятам, че в тези времена това е много важно. Ван Нистелрой, yeah, Благодаря, господин Ван Нистелрой. Благодаря и аз подкрепям мнението на Констанция. До сега имаме добри, добър опит с това. Като цяло съм съгласен с казаното от нас и с искането да се предоставят достатъчно средства за бюджетните кредити за поети задължения. Как изглеждат нещата на практика обаче? Идва съветът и съкръщава средствата. Според опита ни от последните години можем да кажем, че това е истинска лудост. Имахме години, в които някъде около 2% от средствата не бяха изразходвани. Те бяха върнати в касите на държавите членки. Не съм чул благодарности до сега. 2% от европейския бюджет, които се връщат обратно на държавите членки. От друга страна, знаем, че има неплатени сметки за регионалните ни проекти и не могат да се извършат разплащанията, което е много шизофренична ситуация. И трябва да разговаряме сериозно с съвета и да го попитаме дали си извлякал полука от а, тези средства, които се връщат в бюджета в размер на 2% и половина. И всяка следваща година отново няма съвета готовност да се разплати за проектите. А, смятам, че за идния период този проблем ще се задълбочи, защото и сега имаме неразплатени задължения от 2011 година, които бяха прехвърлени през, или в 2012 година и също ще се случи с 2013 година. Знам, че държавите трябва да се отчетат през декември месец и е, тогава се обсъжда бюджета за а, следващата година и, и изведнъж а, Европейската комисия получава сметките. Това показват данните от комисията. Комисар Левандовски неведнъж го е споменавал и пред нас. Тоест, а, можем да сме и още по- остри в изказването си, именно да кажем, че ако нямаме възможност за маневриране и ако ситуацията не се промени, ще имаме дефицит, а не можем да обясним това на гражданите. Можем да обясним, например, че ако сме поели задължение, трябва да извършим съответното плащане. Но не можем да обясним, че ако бюджетът за 2013 година се съкрати, замързи или нещо в тази посока, защото и държавите членки имат затруднение, гражданите усещат трудности, а, на нас да ни се а, прехвърля вината и а, ние да сме виновни, ако искаме увеличаване на бюджета. Въпросът е в систематиката и ако не може да се обясни систематиката на бюджета, че се очакват а, а, очаква се разплащания по сметки, които ще а, трябва да се платят в един бъдещ период, то само изостряме допълнително проблема. Смятам, че това трябва да се отнесе по-скоро към бюджетната комисия, но мисля, че трябва да се спрем на цялата история на нещата и да се обясни защо Европейския съюз иска все повече средства. Понякога и на нас ни е трудно да защитаваме позицията си. Сега малко така изпуснах въздух, ако мога така да се каже, но а, би било много жалко, ако гражданите не могат да разберат нашата логика и бихме загубили тяхното доверие. Може да се формулира този въпрос и по по-подходящ начин, но в крайна сметка подкрепям вашето предложение. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Бюджетът на Европейския съюз има няколко части, само една от тях е наречена комисия. Това е трета част. Има една част отделена за парламента, друга за съвета, съда и така нататък. Разбира се, днес ние разглеждаме трета част комисия, която включва европейските фондове. Има обаче въпроси, които засягат и нас. Искам да повдигна два въпроса. Има преведени документи, които е, взимаме на преговорите и не всички части са преведени народните ни езици. Преводачите понякога превеждат текста в рамките на няколко месеца. След няколко месеца текста няма да ни трябва. Така не може да се работи. Много е възможно една важна част, която ни е необходима народния език, не се превежда на време. Това не е ефективно. Второ, многократно се е случвало различни институции да превеждат документи от свои преводачи и понякога използват външни преводачи. Но тези институции не са си направили усилията да проверят дали няма преводачи в институциите. И може би, ако използват преводачи на други институции, ще се спестят милиони. Може би нашата комисия трябва да обсъди този въпрос, но докладът на Сметната палата може да ни а, накара да се замислим. Благодаря много на всички за интересните наблюдения. Преди да закрия днешното заседание, искам да ви информирам. Срокът за внасяне на изменения 16 е юли 12 часа на обяд. Срокът за внасяне на изменения към проекто бюджета е 27 юли, също в 12 часа на обяд. Благодаря на всички.